това отношение. А това е важно в контекста на програмите Еразъм и други. В страните от Средиземноморието дори не се знае за тези програми. А чрез тези визи нашата цел е да популяризираме възможностите. За това е необходимо известна време, за да се запознаят хората с тази информация, както и е нужна гъвкавост а, и за това различните срокове, а, е, според мен, трябва да бъдат максимално гъвкави. Защото това зависи от различните видове обучение, стажове и така нататък. А, е, не знам дали е добре сроковете да се посочват в е, брой месеци. Мисля, че трябва да сме по-гъвкави. Същевременно а, говорим за изтичане на мозъци от тези страни, и за един а, поток от редовни мигранти. Ние искаме да демонстрираме, а че от тези страни мигрантите не са нередовни а, и а, че а, има и изтичане на мозъци от там. А, в този контекст а, е добре да се а, помисли за визите а, за а, други лица, лица, които имат много интер... могат да дадат много интересен принос, а, не в тази директива, а, но в стопанско отношение но го казвам, че в бъдеще можем да разширим този подход и към други области. господин Яколино. А, да, съвсем накратко знам, че ще гласуваме. Директивата е ориентирана в правилна посока. Тя допълва и усилията вече положени в други посоки, като например директивата за сезонните работници. Директивата за студентите ни дава възможност да имаме достъп до богатството от таланти от други страни, които идват да учат тук. Имам друг поглед към тъй нареченото явление глобализация на безразличието. Директивата също така е насочена към млади хора, които имат потребност да задълбочат и разширят своите познания. Надявам се, че това ще стимулира литовското председателство за преодоляване на някои от проблемите, с които а те се сблъскват, а именно да се разгледа е въпроса за мобилността в рамките на Съюза и а, това са неща, които ще трябва да се решават а, ежедневно. Имам още няколко бележки към докладчика по въпроса за а, стажовете. Например, а, не се разглежда по същия начин а, доброволческия труд. Мисля, че като дойде време, ще внесем съответните изменения. Сега докладчика, госпожа Векстром. Благодаря много високо ценя изказванията на колегите, особено на докладчиците в Сянка. Ана Мария Кораца Билд и Кириако Стрианта Филидис ми зададоха по един въпрос, именно за срока който се удължава от 12 на 18 месеца в моето предложение. Искам да поясня. Огромен е разнобоят. В Швеция срокът е нула. Просто няма такъв е, срок за студенти или лекари. В Германия обаче срокът е 18 месеца. Предложението на комисията е за 12 месеца, но тъй като Германия много успешно привлича млади таланти и при тях срокът е 18 месечен, аз предпочетох да посоча именно този срок. Ако работи в Германия, защо да не работи другаде? В Холандия е 12 месеца. Разговарях с ректора на университета в Упсала – тя ми каза, че по-важна е самата възможност, не непременно 12-18, не продължителността, а самата възможност такъв срок да съществува е много важен за тях. И ако в Германия може 18 месеца, значи може и навсякъде. Съгласна съм с колегите, които говориха е, за това, че трябва да се предпазим от е, регулиране на пазара на труда. Съгласна съм. Не става дума за регулиране на пазара на труда, за осигуряване на достъп на студентите и другите категории визирани в текста. Някой каза, че така ще се спре изтичането на мозъци, тъй като най-блестящите таланти напускат е, Европа. Именно това е нашата цел. Искаме да привличаме таланти, професори, е, лекари, доктори на науките, е, изследователи, да останат в Европа, а не да грабнат е, дипломата си от Европейски университет и да хукнат към Съединените щати. Ето по този начин ще им покажем, че има възможност. И в университетите също ще стане ясно, че не е достатъчно да им се даде докторска степен и след това да им се даде 10-дневен срок да напуснат страната. Не, нека да имат възможност да останат 12-18 месеца. Мисля, че всички ще бъдат много удовлетворени от това ново решение и Европа ще се справя много по-успешно, отколкото днес ще се огранича в бележките си до тук. На ваше разположение съм за по-нататъчни въпроси, коментари. Обадете ми се по телефона. Елате в офиса ми. С удоволствие ще разговарям с всички. Благодаря, госпожо Викстрюм. Искам само да напомня, че крайният срок е, е вторник, 10 септември, по обяд. 10 септември, 12 часа. И тъй като това е преработен текст, само измененията на сивия текст е, в предложението на комисията са допустими. Не го забравяйте. И така, готови сме за електронното гласуване. Е, гласуваме 4 текста. Очевидно, това не е най-сложното гласуване, с което някога сме се справили, но Гласуването си е гласуване. Затова, моля, подгответе се. Подгответе картите. Готови? За да мине лесно и бързо. Госпожо Хед, разбирам, че искате думата, но вашия доклад не е първия. Нещо искате да кажете ли? Заповядайте. Заповядайте. Моля ви за тишина в залата. Моля ви за тишина. Извинявам се, но забравих картата си в апартамента. Добре, ръчно преброяване ще има на вашия глас. Още един глас за социалиста ще добавяме ръчно. Но, моля ви, извадете електронната карта, поставете я, е, готова за гласуване. Вече всичко е готово и започваме. И така, гласуваме първо доклада на госпожа Мария Габриел, споразумение между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване. Моля, гласувайте. Гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И какво се получи? 42 гласа за, 1 против, няма въздържали се, приема се. Благодаря ви, госпожо Габриел. Отново госпожа Габриел. Споразумение между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Реадмисията сега гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 гласа за, 7 против, няма въздържали се, приема се. Благодаря ви, госпожо Габриел. Доклада на господин Роу Ромева и Руеда за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 15. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16. Искате да го проверим ли? Нека да го проверим. Проверяваме 15 изменение. 15-то, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 22 отхвърля се. Много близки са резултатите, но се отхвърля. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се и то. Все също е съотношението 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18, две части. Първата част е оттеглена. Гласуваме само втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Нека пак да видим. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме текста с измененията, които бяха прияти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 на 3. Благодаря, господин Ромева. 16 въздържали се и все пак се приема. Приема се. Сега гласуване на доклада на госпожа Хет за прекурсорите на наркотични вещества. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 4 против, 1 въздържал се. Благодаря, госпожо Хет. Приключихме. Не беше трудно. Благодаря на всички. И продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е точка 16. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането, Европол и отмяна на решения номера 2009-371 ПВР и 681. Докладчик е господин Аугустин Диаз Демера. Предложението за Европол много е важно – Проекто доклада ще представи докладчика господин Диас Демера. След това ще дам думата на други желащи да се изкажат. Преди да започнем, искам да приветствам на заседанието на парламентарната комисия нашите гости тази сутрин. Господин Васкес, от представителство на Испания, официални представители на Европол, и слушатели от Полицейската академия в Навара. Имате думата, господин Диас Демера. И компарто с палабрас. Много ви благодаря. и се присъединявам към приветствията, които отправите към нашите испански гости, гости от е, испанската полиция. Благ... Извинявайте, че ви прекъсвам, председателят. Забравих да спомена, че има злополука в Испания, в Авила, при е, която са загинали 9 души. Искам да изразя моите съболезнования към гражданите на района. Благодаря, господин председател, още веднъж. Искам да ви благодаря за вашата солидарност с жертвите на злополуката в Авила, а също така благодаря и за солидарността, изразена от вашата комисия. Колеги, тръгнали сме по път, който крайна сметка ще помогне за подобряване на законодателството на редица конвенции. Конвенцията от 1995 година за Европол, споразумението от 1997 година и споразумението със съвета от 2009, за което аз бях докладчик, а също така и регламентът за Европол. съгласно член 88 от договора за функциониране на Европейския съюз, трябва да където се казва, че Европейският парламент и съветът чрез регламент, съгласно обикновената законодателна процедура, ще вземат предвид правомощията на Европол и неговият начин на работа. И като напомням това, е, уважаеми колеги, е, се каже, че става дума за предложение за е, регламент, внесено на 7 май от комисията. 129 изменения към законодателното предложение са внесени, което показва две неща. Първо, че законодателното предложение е събудило голям интерес. И второ, че Европейският парламент може сериозно да допренесе за неговото усъвършенстване. Става дума за работа в две области. Първата е най-сложна. Става дума да не се е, обединяват Европол и СЕПОЛ, е, полицейският колеж. Трябва да кажа, че някои от измененията са внесени именно по този повод да не се сливат Европол и Сепол. Второто, което искам да спомена и с което поред мен е важно, се отнася до жизнеспособността на Европол. Тъй като тази институция, ние се опитваме да дадем възможност на Европол да действа пълноценно. Нито на полицейска служба не трябва да бъде извън а, парламентарният контрол. Парламентарният контрол а, ни дава сигурност, че полицейските власти говорят ефективно и така както следва. Друга група изменения целят създаване на група за контрол и а, мониторинг на полицейските сили. Друга група, трета група изменения се отнася до а, необходимостта от сигурни системи за защита на данните. Не веднъж сме казвали, че базата данни на Европол, че в нея нещо липсва. Липсва добра система за защита на данните така че определени инциденти да бъдат докладвани на служители за защита на данните в Европа, Европейския съюз. И още нещо, което съм отразил в моите предложения за изменения. Трябва да се осигури по-добро управление. Управлението на Европол в момента е добро, но има място за по-нататъчно подобряване. И това е отразено в, в моите изменения. И ще кажа още един път, не съм съгласен с обединяването на Европол и СЕПОЛ. Нещо, което бе подчертано и от политическите групи, представени в нашата парламентарна комисия. Писмените съобщения, обменени между Европол и СЕПОЛ и управителните органи на тези две агенции изразяват сериозна загриженост и ние в нашата комисия взимаме това под внимание. Не веднъж сме казвали, заявявали сме, заявяхме, заявихме го и на заседанието на съвета на 7 юни тази година, че сме а, против обединяването на Европол и Сепол нещо, което съм е, отразил в моите изменения, нещо, което се подкрепя от мнозина и надяваме се, ще успеем да блокираме подобно обединяване на полицейския колеж с Европол. И когато става дума за, за националните парламенти, и това, че Европол трябва по, да съответства по-пълно на изискването на Лисабонския договор, правомощията на Европол трябва да вървят ръка за ръка с надзора, осъществяван от демократично избраните представители на европейските граждани. Това значи, че е необходима по-добра координация с националните парламенти. Затова предлагаме да се създаде малко контролно звено, една малка, но ефикасно действаща група, в която се членуват представители на комисиите по вътрешните работи на всички национални парламенти. Заседанията на подобна група могат да се провеждат тук в Европейският парламент. А председателите на съответните комисии на Европейският парламент е, ще координират работата на това контролно звено, в което, както казах, ще участват представители на националните парламенти. И представител на парламента на страната, която в момента председателства управителният съвет на Европол. Това ще помогне за по-добрата координация между всички заинтересовани страни. Докладваме също така за е, дейността на Европол през изтеклата година. Разглеждаме дейността на Европол и ще бъде направена оценка на въздействието на дейността на Европол през последните 5 години, както и демократичните измерения на неговата работа. Разглежда се и въпросът за структурата, която отговаря за подбора на кандидати. Трябва тук в Европейския парламент да се докладват тези кандидатури, да бъдат обсъдени от тези, които ще ръководят организацията в бъдеще. В този процес трябва да участва и служителят по защита на данните на Европейския съюз. И Европейския парламент, и националните парламенти трябва да получават редовно, редовно сведения за стратегическите дейности на Европол и организациите, с които той сътрудничи. Както и за задачите, които Европол възлага навън. И всичко това, разбира се, трябва да бъде в рамките на одобрения бюджет. Членовете на Европол трябва да докладват за дейността на организацията и за нейното финансово състояние пред съответната парламентарна комисия, преди да бъдат освободени отговорни, да Европол от отговорност за изпълнение на бюджета. Важно е да се посочи, че от месец септември насам четири страни изразиха интерес към Сетепол Унгария, Гърция, Италия и Испания. няма да кажа коя страна е най-подходяща. Това е въпрос на субективно мнение. Няма да казвам името на тази страна сега. Укрепване на системата за защита на данните е следващият важен въпрос. Разгледах подробните предложения по този въпрос. И Европейският е, служител за защита на данните също има своите предложения. Ето някои от тях. Ако искаме да укрепим ролята на националните звена и на националните бюра за свръзка между Европол и страните членки, можем да работим пряко с, с, с националните, тези национални органи, между които трябва да се обменя редовно информация. Но когато данни се отпращат на Европол, трябва предварително да се иска съгласието на изпратилата ги страна, те да бъдат предадени на, изпратени на трети страни. Не може да се а, приема че с изплащането на данни е дадено подобно съгласие. Трябва изрично да се иска всеки път. Когато данните се предоставят на частни организации, тук трябва да има специална система и тук трябва да се прилага националното законодателство, което се урежда въпросът с данните, които полицията предоставя на такива организации. Тези данни трябва да е, бъдат обект на отделен режим и да се е, съхраняват в отделна система. Е, има място за подобряване на работата на Европол, особено на изпълнителното бюро и управителния съвет. Като имаме предвид необходимостта от повишаване на ефективността на организацията. Управителният съвет ще продължава да се състои от ръководителите на полицейските органи в съответните страни. Съществува възможност също така съответните ръководители на полицията да предоставят членството в управителният съвет на своите заместници. Съветът приема, всяка много, приема многогодишна програма в рамките на предоставения бюджет и в съответствие с финансовата рамка, с многогодишна финансова рамка. Избира се генерален директор от списък на кандидати, предложен, предложен от комисия и изпълнителното бюро назнач... решава кой да бъде назначен. Решението се взима с обикновено мнозинство. За да се улесни работата на управителния съвет. За да се одобри, осигури безпроблемното функциониране на Европол, генералният директор официално представлява организацията. Това е част от неговите задължения. И той има за, задача да се грижи, че работата върви безпроблемно. Плановете се представят на управителния съвет за одобрение, а също годишният и многогодишните бюджети се одобряват от управителния съвет на организацията. За да могат моите предложения да бъдат приложени на, да, да могат те да бъдат приложени на практика, и се осигури по-голяма прозрачност. Вече бяха проведени 20 срещи. В тях участва и служителят отговорен за защита на данните. На 20 юни се срещаха между парламентарните групи във връзка с парламентарният надзор. На 3 септември ще се проведе среща с докладчиците в Сянка. Одължихме срокът за внасяне на изменения до 19 септември. И нужни са ни около 120 дни, за да могат е, колегите да внесат е, своите изменения. Ще вземем предвид е, предложените изменения и а, ако нямате нищо против, господин председател, аз ще председател на 16 октомври и на 4, 5 ноември ще бъдем готови да пристъпим към гласуване. Ще бъда на разположение на колегите. Но искам да подчертая, че по всяко време ще бъдем на разположение на колегите, ако искат да обсъдят един или друг въпрос. Надявам се, че това ще улесни работата. Искам да благодаря на господин Холца предварително за внесените изменения. Господин Таварес и господин Кирхов също ще участват, сигурен съм. Очакваме разискванията в парламента. Благодаря на всички за сътрудничеството. Не искам да изпусна някого. Виктория Давид работи активно във връзка с Европол и нейната, нейният принос също така беше много полезен. Благодаря, господин председател. Готов съм да изслушам мненията на колегите. Благодаря много за представенето ясно и обстойно на въпроса. Сега ще дам думата на депутатите, които искат да се изкажат, след това на докладчиците в сянка, а след това и на представител на, представител на председателството, госпожа Матю. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия докладчик, който е свършил значителна работа по предложението на комисията. Той е експерт по въпросите свързани с Европол, пък и в по-широк план по въпросите на полицейската работа в Европейския съюз. Той от години работи в тази област и е добре е познат с своите познания е, и в сътрудничеството си с Европейската комисия и с други органи. Забележителна е неговата работа и затова му благодаря. Благодаря още един път на Агустин. Предложението, което е пред нас, уважаеми колеги, е много изчерпателно. То цели подобряването на управлението на тази важна, важна агенция, която ние в комисията Либе, на която обръщаме много внимание, защото много често сме имали тесни връзки с директорът на Европол, но наред с това и в комисията Крим, която беше създадена, тези въпроси бяха обсъдени. В продължение на месеци в комисията Крим работихме в тясно сътрудничество с Европол. И използвам сега тази възможност да благодаря на директора на Европол и неговите служители. Скъпи Агустин, предложението, което правиш днес за по-добро управление, за да има агенцията един напълно независим изпълнителен директор, независим както в бюджетната подготовка, така и в обсъждане на документите, които са представители на управителния съвет, е особено важно. Парламентарният контрол, който ти предлагаш, също е много важен. Този въпрос беше повдигнат неколкократно на нашите, в хода на нашите разисквания. Става дума за контрол, осъществяван не само от Европейският парламент, но и от националните парламенти. Това е една новаторска стъпка, която е много важно. Също така, подобраването на защитата на данните и особено когато става дума за предаване на данните на трети страни и там трябва да се иска не имплицитно, а изрично съгласие на страната, която ги е предоставила на Европол. Друг много важен въпрос, с който се занимаваме напоследък, това е въпросът за сливането на Европол и полицейския колеж СЕПОЛ. Е, е, уважавам е, твоята много ясна позиция, която подкрепям, че не е необходимо подобно сливане на тези две организации. За Европол е много важно да се съсредоточи върху изпълняването на своята мисия и да не се смесва тази работа с подготовката на полицейски кадри. Въпрос, е, подготовка на полицейски кадри, който ние подкрепяме, необходимо е непрекъснато си последователност при подготовката на полицейски кадри в Европейския съюз, сливането на полицейския колеж с Европол ще навреди на добрата подготовка на полицейски кадри. Двете агенции трябва да останат е, отделни, така както са сега. Това ще осигури качеството на тяхната по-нататъчна работа. Благодаря за предложенията, е, които ние ще подкрепим. Още един път е, те поздравявам за свършената работа и твоите предложения. Благодаря. Благодаря. Жозеф Вайдемелце. Благодаря. Искам да благодаря на първо място на докладчика за а, този задълбочен поглед към а, цялостната тематика. А, това е естествено предвид на работата, която той свърши до сега, защото той е, наистина разбира тази материя много добре. Е, имаме много амбициозен план да свършим с всичко до ноември, което според мен е много добра идея, тъй като Целият проблем е в тази злощастна идея за обединяването на Европол и СЕПОЛ. Аз мисля, че е, ще се получи проблема, ако е, не се изчисти този въпрос е, колкото може по-скоро. И трябва да имаме едно ясно решение, за да можем да спазим този амбициозен план. Разбира се, не бива да се действа под натиска на сроковете но а, също така не бива и да се забъркват а, неща, които изобщо не би следвало да се разглеждат. Сега мисля, че е необходимо да добавим също така и другите аспекти, като необходимостта за подобряване на парламентарния контрол, участието на националните парламенти. Не по-малко важно е, е когато разглеждаме е, широката тема за защита на данните, да включим и Европол, защото Европол а, трябва ясно да знае, че а, изискванията за защита на данните трябва да се приемат много сериозно това отношение е, мисля, че измененията са положителни, както и а, тези, които касаят необходимостта от подобряване на администрацията, представителство чрез участие в а, съвета, в борда. Аз не знам защо докладчика иска да иземе тази роля от изпълнителния съвет. А, те, този съвет също може да даде своя принос, но мисля, че можем да обсъдим това с докладчика а, друг път. А, мисля, че като цяло има много а, добър а, принос а, това предложение и може да бъде добро, а, добър завършек на този законодателен а, мандат. Благодаря. Господин Киркоп. Благодаря, госпожо председател. Като начало искам да отбележа, че в нашата комисия сме били подпомогнати в работа си много добре чрез редовните справки за дейността на Европол, които получаваме. Искаме да благодарим на директора за това. И освен това, то ни служи и като една отправна точка, защото напоследък светът сякаш прелива от предизвикателства в областта на сигурността и справянето с тях зависи в голяма степен на агенции като Европол. Аз си давам сметка за всички тези съображения. Също времено обаче е много важно да погледнем по какъв начин може да се подобри ефективността на Европол. Определено съм напълно съгласен с казаното от докладчика по отношение на сливането на Европол с Пол и моята политическа група определено няма да, под... да подкрепи такава идея. Въпреки всички съображения, изложени от комисията, аз смятам, че това само ще внесе смут по отношение на функциите, които тези две институции изпълняват в качеството си на самостоятелни субекти се отнася до обмена на данни между Европол и частния сектор, мисля, че това, което правим в момента в сферата на защитата на личните данни, в голяма степен би, би се подпомогнало от такова едно развитие. Мисля, че що се отнася до споделението на данни, се справяме много добре и е, то струва ми се голяма степен поради това, че обмена на информацията е, е незадължителен. А когато стане задължителен обмена, хората ще се стремят по-скоро да спазват е, сроковете и другите задължителни показатели, отколкото да обръщат внимание на качеството. Е, принос за анализите. Тук има значително подобрение и определено е, в това отношение се включват и значителен обмен на данни. И се чуда дали едно законово вменено задължение би подобрило нещата. Аз мисля, че така както са уредени нещата към момента, е, те работят по-добре заключение бих подкрепил а, въпроса а, за финансирането на Европол. Тоест, размер на финансирането да бъде съразмерно с изискванията, които правят а, към Европол. А, предвид, например, на пътническите данни, или пък свързаните с SWIFT. Те много натоварват Европол. Съгласен съм, че трябва да се е, следи за това докъде се простират правомощията на Европол и какво още е, бихме, е, с какво още бихме натоварили тази организация. По организационните въпроси аз не мисля, че а, разширяването на различните управителни структури и засилването на участието на а, парламента, включително нашия, ще а, помогне. Аз напълно подкрепям Европол в това за което той работи. И мисля, че за да се справи с днешните предизвикателства, ще е по-добре да се погрижим той да е по-осигурен в материално отношение. Господин Тавареш има дума. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, моя чудесен приятел, господин Диас Демера. Искам да го поздравя за това, което той свърши е, по това досие, тъй като адаптирането на различните европейски актове към Лисабонския договор, е, както и на институциите, не би трябвало да се изчерпва само с е, поставянето на един параф. Това предполага преразглеждане на широка гама от теми, върху които парламента упражнява контрол. Въпросът за сливането на СЕПОЛ и Европол се явява не за пръв път. Политическите групи като цяло подкрепят, а господин докладчик, вашето виждане. Това е нашия подход. Предвид на спецификата на обучението и задачите за събиране и обмен на информация, свързана с, свързана с престъпна дейност, тези две полета трябва да, се, да не се сливат, а да бъдат разделни. Що се отнася до СЕПОЛ и физическото му местонахождение, както казахте, няколко са държавите правили интерес към домакинство. Мисля, че не бива да допускаме субективни критерии, а преценката да се основава на обективност. Да помислим какви са оценките направени вече по отношение, да речем, на правата на човека – разделението на властите и така нататък. В някои от държавите, за които споменахте, това може би са проблеми, така че е добре да търсим страна, която, така да се каже, е, има е, изрядно досие по отношение на правата на човека. На второ място за е, контрола върху Европол. В първите дебати по темата ние казахме, че това ще е от, една от основните и изисквания от гледна точка на нашата политическа група. Предвид на опасенията, че подобен род организации може би се нагърбват с почти държавни функции, и за това е важно да продължи да съществува изискването за парламентарен контрол. За идеята за създаване на специално звено за сигурност, което да може да упражнява такъв контрол, е интересно, особено предвид а, на идеята за свързването на а, Европейския парламент и националните парламентки и в бъдеще по отношение на функцията парламентарен контрол. мисля, че има известна разпокъсаност и липса на връзка между функционирането на комисиите тук и в националните парламенти. И имам въпрос към вас. Какви са гаранциите, че е, на данните може да се вярва? Е, това са е, ценни данни, когато те проистичат от Европол. Това е, е тема, която се обсъжда в е, контекста и на пътническите е, данни. Можем ли да бъдем сигурни в а, е, а, надежността на тези данни и че те няма да ни подведат, ако се окаже, че данните не са съвсем прецизни. Що се отнася до прехвърляне на данни на трети страни? Мисля, че е необходимо да подхождаме много предпазливо по този въпрос и се надявам и другите политически групи да мислят така. Затова искам да ви питам какво имате предвид а, като дейност за тази, това звено за парламентарен контрол, за да а, сме сигурни, че данните а, е, ще бъдат наистина вярни и надежни. А инак аз мисля, че е, парламентарният контрол е много важен, когато става въпрос за е, кандидатурите и назначенията в е, Европол. И така, отново за данните, данните и всичко касаещо данните трябва да спазва изискванията за защитата на данните. Съгласен съм в това отношение с вашия подход. За нас нещо много важно, което ще прозвучи в няколко от нашите предложения, е информация, която е, е събрана по незаконосъобразен начин, да не може да бъде предавана и ползвана. И а, това а, във връзка е, с а, данните за самолетите пътници и за SWIFT. Сега, предвид на скандала за, при, с призма, мисля, че е особено важно да обръщаме внимание на тези а, характеристики, данни, които са събрани по незаконосъобразен начин, не могат да бъдат прехвърлени на трети страни и да бъдат използвани. А, мисля, че това е всичко и благодаря ви за градивния подход. Ще ви предоставим нашите изменения преди определения крайен срок и ще имаме възможности да обсъждаме подробности. Благодаря. Госпожа Елст. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на оратора, докладчика е доловил наистина най-важните въпроси и е чудесно, че с експертен, а не идеологически подход е, е, той е разработил доклада си. Мисля, че именно така трябва да се работи по темата за Европол. Сега няколко думи за полицейския колеж. Сепол. Подкрепяме ви според нас няма да се реализират економии на средства при сливането на двете институции. Напротив, ще ни излезе по-скъпо, защото ще се създадат нови структури при сливането, необходими са големи промени. Не е ясно дали материалната база е достатъчна. Имаме ли на разположение сгради и помещения? Полицейското обучение е, изисква далеч повече от онова, което в момента базата на Европол предлага. Поради всички тези причини е по-добре да останат отделно полицейския колеж и Европол. Сега няколко думи искам да кажа за парламентарния контрол. Съгласна съм и по този въпрос с вас много отблизо ще следим дали се прилага тази процедура. Парламентарен контрол реално означава парламентът да получава реално онези документи, които иска, а не а, да бъде поканен някой от ръководителите на Европол да каже няколко думи, след това да си вземе чантата и да си отиде. Ние не искаме приказки, не искаме черната котия а, да остане загадка за нас – а да провеждаме действително парламентарен контрол, такъв какъвто имаме и в Германия. Каквато и да е структурата на а, този орган, ще е хубаво да приложим германската практика. За защитата на данните, според мен, Стремежът е към максимална защита на личните данни. Не бива да забравяме какви са законодателните норми за Европол. Необходими са известни промени в законодателството за защита на личните данни. Имаме възможност е, чрез предложения за изменения да реагираме. По много неща сме постигнали съгласие, по а, е, редица други въпроси те първа ще се договаряме, но а, е, вие, господин Диаз Демера, сте много добре запознат с администрацията за сроковете. Имам известна критика. Това е едно от най-важните досиета, които разглеждаме в нашата парламентарна комисия и септември е един много напрегнат срок. Независимо от това ще е, положим всички усилия да се вместим в срока и да дадем своя принос за напредъка, който е крайно необходим. Да, накрая ще ви дам възможност да отговорите. Госпожа Гризбек. Предпоследния записан оратор и след това комисията. Мерси, госпожо председател. Говоря от името на Соня Алфано, която не може да присъства днес. Ще бъда съвсем кратка. Но а, тя участва в разговора, се участва в разговора, за който спомена колегата Агустин. От името на групата тя подчерта качеството на доклада като основа за по-нататъчна работа. Необходимо е да се подчертае, че защитата на данните е въпрос, който напоследък стана деликатен. А, а, а така, а, фабрична марка, така да кажем, на нашата комисия е да се занимаваме с този въпрос. Знаете, обсъждали сме SWIFT и други проблеми, и вашият доклад, скъпи колега, взима предвид, че е необходимо да се намери баланс между защитата на свободите а и борбата с престъпността. Колкото до парламенталния контрол, няма да повтарям това, което бе казано до тук. Нашата група го споделя напълно. Има едно малко несъответствие, не знам точно как да се изразя. У нас има някои въпроси по отношение на е, сливането на СЕПОЛ и Европол през е, едните седмици ще продължим работата и ще е, намерим пътища за решаване на решените проблеми. Сигурна съм в това. Това е накратко позицията на Соня Алфано. И ще се възползвам от това, че ми е дадена думата, да поздравя представителите на испанската полиция, а, пък и на всички представители на полицията, които вършат, изпълняват трансгранични задачи, нещо, което е особено важно. И да се присъединя към предложението на Августин за по-нататъчна работа. за намиране на конкретни решения в рамките на Европейския съюз. Благодаря. Заповядайте, господин Клаес. Съвсем накратко. Аз също искам да подчертая, че според мен не е особено блестяща идеята да се слеят полицейския колеж СЕПОЛ и Европол – като че ли тук се очертава консенсус. Просто мотивите от оперативна гледна точка не могат да ме убедят, че сливането е подходящо. Много начини има да се економисват средства. Ако погледнем общия бюджет на Европейския съюз – Далеч повече е, могат да бъдат економиите по други пера, а не непременно от е, СЕПОЛ. Ето защо по-добре е обучението да се води обособено. Имам няколко въпроса към вас, господин Диас Демера. Както добре знаете, стои въпроса за споразуменията с трети страни. Имам предвид споразуменията за оперативно сътрудничество. Работя по доклад именно по тази тема, но ми се струва, че има доста неяснота по въпроса, не само в политическите групи, но и правната служба. Какъв ще бъде статутът на тези е, споразумения? Има и Предложения за нова директива за Европол, то тогава какви ще бъдат преговорите и евентуалните споразумения, сключени с третите страни от правна гледна точка? Защото системата ще бъде преобразувана от новата директива. Дали те ще продължат да действат, не е ясно за сега. Стои открит въпроса и за защита на личните данни. И най-сетне господин Диас Демера ще трябва ли да продължат преговорите с страните, които вървят в момента, или да бъдат приключени? Преди да дам думата на комисията, аз също искам да кажа няколко думи. Много ценим активната, категорична позиция на докладчика по защитата на личните данни – Провеждали сме изслушвания, на които сме обсъждали евентуалното сливане на колежа и Европол. Вече сме избистрили позицията си, сега остава а, да получим предложение от комисията или от СЕПОЛ. Надявам се в близко бъдеще да ги получим и да започнем да работим по досието за Европол. Сега госпожа Амичи е тук от комисията, и иска да вземе думата. Правилно ли съм информирана? Да, благодаря, госпожо председател. Първо, използвам случая да благодаря на докладчика господин Диас Демера за възможността, която даде на комисията да участва в многобройните заседания, организирани с членове на Европол и докладчиците в Сянка, за да бъде подготвен добре и мотивиран доклада. Това беше не просто полезно за комисията, беше висока чест за нас да участваме в заседанията. discussions that have taken. Няколко думи по проведените до тук разисквания. Първо с четирите групи въпроси, е, така както са обособени е, в е, предложенията на господин Демера в неговия доклад, пък и в изказването му тук. По тях се изказаха и други депутати. Първо, за сливането доста отдавна се обсъжда въпроса. Комисията приема провеждането на тези преговори, отчита позициите и мотивите за първ път на 26 февруари тази година и след това по повод на приемането на законодателния пакет на 27 март въпросът беше разискван. Докладчика основателно отбелязва, че министрите на правосъдието и вътрешните работи също имаха възможност да се произнесат по въпроса на 7 юни. И за това ще се въздържа от по-нататъчни коментари по тази тема. Както добре знаете, въпроса за парламентарния контрол и включването на националните парламенти в тази процедура има голямо значение и за Европейската комисия. Ето защо много се радваме, че се обръща голямо внимание именно на този аспект. В своето предложение комисията искаше да се съсредоточи върху съдържанието на парламентарния контрол и сметна за неуместно да диктува начини и средства за организиране на междупарламентарното сътрудничество и координация. Ето защо отбелязваме предложението на господин Демера за създаване на структура за парламентарен контрол. Сега за защитата на данните. Както още в самото начало заяви комисията при представянето на първоначалното си предложение, укрепването на режима за закрила на личните данни е основна цел на новата законодателна рамка. тази връзка отбелязваме, че господин Диас Демера придава много голямо значение на принципа на закрила на субекта на данните, когато данните се предоставят от трети страни, държави, членки, именно те запазват правото на собственост което означава, че а, трябва да се представи изрично съгласие данните да бъдат прехвърлени или по-нататък обработвани. С интерес отбелязваме и предложението на господин Диас Демера да има възможности Европол да получава данни и от частни субекти. Разбирам и мотивировката а именно укрепване на способността на Европол и да усъвършенства разузнавателната си дейност. Продължавам с темата за управлението. Както е имала възможност е, да изясни и преди, комисията смята, че управлението се основава на заключенията на съвета, парламента и комисията от юли 2012 година по така наречения общ подход към регулаторните агенции. Поради тази причина конфигурацията на управителния съвет, задълженията на директора, например, или процедурата за назначаване на изпълнителен директор следват модела, възприят в междуведомствената рамка за сътрудничество и общ подход. В някои случаи, бих добавила, условията за управление се основават и на до сегашната практика на някои от агенциите. Във връзка с този конкретен аспект отбелязвам поставения въпрос за основателността на предложението да се включи или да се отхвърли идеята за изпълнителен комитет. Разбира се, това не е задължително изискване. Възможността за създаване на такава изпълнителна структура е просто на лице и тя може да се ползва. Препоръчва се с оглед на досегашната практика и опит. Голяма част от административните и финансовите въпроси на агенцията могат особено успешно да се решават от един намален формат на управителен орган. Т.е. управителният съвет да се насочи към стратегическите въпроси, изпълнителният комитет да е оперативният орган, който да се занимава с финансови и административни въпроси за заключение искам да заявя, че според Европейската комисия предложението за регламент ясно посочва вече съществуващото задължение по действащата нормативна уредба – Като подчертаваме това, искаме да улесним държавите членки, които е, предоставят огромната част от е, информацията, на, с която разполага Европол. Изрично се е, посочва какви са приоритетите на Европейския съюз за противодействие на престъпността. Когато се определят тези насоки или приоритети, държавите членки могат е, да се насочат именно към тях, което премахва опасността от е, трупане на данни, просто за да се постигнат количествени показатели. Европол полага системни усилия именно качеството на данните да има превес над количеството и предприема съответните мерки за повишаване на качеството. Надявам се да не беше прекалено пространно моето изказване. На разположение съм за по-нататъчни обсъждания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря представителя на председателството искам да попитам дали иска да вземе думата. Госпожа Пулия Кайте. Да, благодаря. Председателството благодари на господин Диас Демера за извършената работа. С радост ще продължим да работим и за напред. Това е един от най-важните законодателни пакети след приемането на договора от Лисабон в областта на е, сигурността на 7 юни, както вече беше казано, с голямо мнозинство е, съветът се възпротиви на предложението на комисията да се слеят полицейския колеж и Европол. Председателството ще започне задълбочено проучване на е, предложения законодателен текст вече са насрочени целодневни заседания. Ще положим всички сили да анализираме предложението не само на експертно равнище, но и при необходимост на по-високо политическо равнище, за да може да се постигне бърз напредък по досието. Искам да ви уверя, госпожо председател, че е, всички искаме по-бърз напредък по досието. Благодаря. Благодаря нашия докладчик. Господин Диас Демера има отново думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря за техният принос е, към обогатяването на този дебат. Искам да благодаря на Вероник като говорител за нейно, яснотата на нейното изказване и за нейната подкрепа. Неколкократно и ясно тук се чуха гласове против сливането на Европол и Сепол. Под, подкрепа бе оказана също така и на моите предложения във връзка с надзора и усъвършенстване на управлението. На господин Демера също се каже, че благодаря. А, няма очевидно бързи е, начини да се решат проблемите, свързани с предложението за сливането на двете организации. Но очевидно мнозинството в съвета не го желая, мнозинството в комисията не го желая. И господин Малстром продължава да говори за сливане, но мисля, че наша задача е да се опитаме да я убедим, че това не е необходимо и никой не го иска. Трябва да се вземе решение, колкото може по-бързо, за да можем да приемем регламент за работата на СИПОЛ. Съгласен съм с предложенията за парламентарен контрол. На срещата с господин Хейстингс, как съм казвал и по-рано, и Демици посочи същото, свеждането на управителният съвет до 4-4 би означавало, че тези 4 ще имат извънредно големи правомощия. Винаги съм разчитал за при взимането на решение да участват представители на всички страни членки. В случая не става дума за някакъв съвсем различен проблем. Може би трябва да подкрепим идеята за назначаване на генерален секретар, който да осъществява връзката между управителния съвет и изпълнителното бюро. Очевидно, представителят на Обединеното кралство много добре е разбила проблема, тъй като е работил в тази област в страната си. Получихме пълна подкрепа от генералния директор на Европол, срещнахме се, срещнахме се много пъти и той напълно споделя нашето мнение, че не трябва Европол и СЕПОЛ да се сливат. става дума за, за задължение, тук става дума за задължение, което не е изрично упоменато. То се подразбира. Когато, когато става дума за качеството на данните, което различни страни подават, след това тези данни биват анализирани, И въпросът дали е, страните изпращат по-добри или по-лоши данни, това е тя вътрешен въпрос и не е в никакъв случай тема, която парламента трябва, Европейският парламент трябва да обсъжда. Съгласен съм също така и с е, въпроса за финансирането. По-големи, повече, разширяването на правомощията изисква и повече е, пари. Тук трябва да се спомене и киберпрестъпността, компютърната престъпност, за да се борим с нея, са необходими също допълнителни средства. А с господин Таварес не само сме приятели, но споделяме и становище по немалко въпроси. Прав е, че трябва да бъдем малко по-амбициозни от предложението на комисията. Но тук няма да се съгласа с Виктория. Става дума за общите цели на агенциите, но Европол е малко по-различна агенция. afectos y sentimientos con referencia a esa causa. Eh, claro, el rol, eh, querido Rui, tiene que ser un elemento sustantivo. Ahí caminamos todos juntos. La comisión y nosotros estamos plenamente de acuerdo en perfecto. И така, смятам, че е, всички общо взето ще сме готови да вървим в една и съща посока. Всички сме съгласни, че е, е нужен ефективен парламентарен контрол. Е, процесът е необходимо да стане по-динамичен, по активен и като парламентаристи трябва да се опитаме да свършим работата колкото може по-бързо и да получаваме необходимата информация на време. Възниква и въпроса какво да се прави с определени категории информация. Някакви определени данни са поверителни на различни нива на поверителност. И много ограничен брой хора, много така да се каже, малки комисии е, работят с е, най-поверителната информация. И може да има информация, която да не може да бъде споделена с Европол. Зависи какъв е грифът на съответният документ. Разбира се, определени данни са предначени за много ограничен кръг. Разбира се, става дума за законна, не незаконна информация. И затова благодаря за това, което казахте по този въпрос. Разбирам за вашето разбиране. Благодаря за подкрепата. Благодаря, че подкрепяте желанието за осъществяване на парламентарен контрол в съответствие с нашите изисквания за прозрачност и демократична отговорност. Същото се отнася и за обмена на информация. Разбира се, необходимо е да се обменя информация между е, е, различните информации. Необходимо е да има известна осмоза, ако можем така да кажем, помежду им. истина е, че е много важен е въпросът за защитата на данните. Но тук, както и навсякъде друга, е необходимо да намерим балансът между свобода и безопасност. Ти Tu m'écoutes ou pas Non, tu ne m'écoutes pas. Je parle avec toi. Tu m'écoutes Merci. Tu es bien gentil. Знам, че е, у вас е, има някои съмнения по отношение на сливането между полицейския колеж и Европол, но се надявам, че след разискване и размисъл ще се присъедините към нашето мнение. А, на вас ще кажа, въпросът е много сложен, въпросът за споразумение с трети страни. Тук съществуват сериозни правни проблеми. Вече са предложени, направени някои предложения в това отношение. Благодаря. За вашия въпрос, госпожо председател, във връзка с сливането. Не сега сме решили, че сме против сливането. Вероник знае, че винаги сме били против. Мамичи, още веднъж благодаря за съдействието. Срещали сме се често, за да обсъдим тези въпроси. Знаете, че предстои заседание на съвета. И работата по тези въпроси трябва да продължи, особено въпроса за парламентарния контрол. Извинявай, Виктория. Записах си това, което се каза относно контролното звено и това, кой ще използва данните. А също така, как ще бъдат те предоставени на частни организации. Там става въпроси за качеството и за количеството на данните, които евентуално биха се предоставили на подобни организации. И тук седи въпросът и за управлението и неговото качество. Надявам се, че е, успях да отговоря, госпожо Демича, на някои от вашите въпроси с връзка с работата на управителният съвет. И накрая ще благодаря на съвета за неговата позиция. Желая на всички всичко най-хубаво и се надявам, че ще можем да уредим по-нататъчните заседания, колкото може по-бързо. Председателката. На 19 септември е срока за внасяне на изменения, а сега трябва да побързаме по-нататък, защото едва сега разбрах, че имаме още две точки в дневния ред. Следващата ни точка е състоянието на основните права в Европейския съюз през 2012 година. Докладчик е Луи Мишел, той е подготвил два работни документа и сме, сега нашата цел е да обсъдим тези работни документи, документи преди представянето на проекта доклада през, на 13 септември. Ще помоля докладчика да обобщи съдържанието на тези документи, с това ще дам думата за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Нищо ново няма да ви кажа, като спомена, че миналата седмица приехме доклада на Таварес относно състоянието на основните права в Унгария. Беше обсъден положението на, в, в България а, и а, очевидно основните права са основен въпрос за Европейския парламент. Той, е този въпрос винаги е бил важна част от нашите действия. Но необходимо е да се констатира, че вече от няколко месеца Европейският съюз преживява криза, която е не само економическа, но за жалост и криза на демокрацията. Решенията на унгарският парламент, решенията взети миналия месец в, в Румъния, положението в България, нарушаването, системата на нарушаване на правата, основните права в някои страни членки, в Италия, например, положението на ромите, други, другаде. Всичко това трябва да кажем, е свързано с липса на политическа воля да се прилагат механизмите, предвидени в нашия договор. И затова е необходим нов механизъм за по-добро зачитане и защита на правата на човека, особено в кризисни ситуации в Европейския съюз като цяло и в някои страни членки. Европейският съюз има редица инструменти за гарантиране на основните права. Копенхагенските критерии, включването на втори и седми член в Лисабонския договор, Хартата за основните права, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Но, за жалост, всичко това предполага, че тези възможности ще бъдат използвани пълноценно. Е, и че демокрацията и основните права ще бъдат е, спазвани без е, всякаква, каквато и да било намеса на Европейския съюз. За жалост това не е така. От името на от Европейския парламент винаги е смятал за правата на човека като свое, от тяхното опознак свое основно задължение. И е, ние се интересуваме по-конкретно от определени запазени права, като права, като примерно свободата на медиите, примерно в Италия и Унгария, правата на ромите в Франция и в Италия, правата на е, ЛГБТ, особено в Литва и Полша. И също така в подробности разгледахме положението в Унгария. На своята последна резолюция за състоянието на основните права Парламента подчерта необходимостта от създаване на механизъм за гарантиране на защитата на ценностите на Европейския съюз в целия съюз и в страните членки. И комисията и съвета трябва да водят по-активна и динамична политика в тази област. Редовен довод, който се споменава, че Европейския съюз е изправен пред така наречената Копенхагенска дилема. От една страна необходимостта от е, зачитане на правата на човека преди страните да влезат в Европейския съюз, но за жало след като те бъдат приети, няма никакъв механизъм, който задължи страните членки да спазват тези права. Но е, договорите ни предлагат най-малко две възможности е, механизъм, механизми, които могат да се използват. Тези два механизма предвижват укрепване на защита на правата на човека в рамките на сегашния договор. Но ако е необходимо, може да се направят и промени в договора. Европейската комисия а, а, разполага с редица инструменти, като процедурата за нарушаване, временно суспендиране на а, европейските фондове, механизмът а, за сътрудничество и проверка сътрудничеството с съвета за Европа, на Европа, с Европейския съд за правата на човека и други международни организации. Но имаме една сравнителна таблица за гражданското правосъдие, обаче за жало само за него. Трябва да се спомене също така необходимостта от промена на договорите и да се предложи проект за подобна промяна преди 2013, преди края 2014 година, за да може този въпрос да бъде обсъден по време на изборната кампания, включително и членове 2 и 7. Необходимо е, както мина беше споменато в пленарната зала миналата седмица, за организиране на семинар по този въпрос страните членки обсъждат възможността за укрепване на инструментите за защита на човешките права и създаване на нов механизъм за защита на основните права и прилагането на върх... и осигуряването върховенството на закона. Втори и седми член предоставят големи възможности на страните членки и на Европейският съюз, но в тези членове не се взимат предвид някои факти. Затова крайно време е да се създаде нов механизъм за защита на основните права и ценностите на Европейския съюз. Да се разработят показатели, да се осигури последващ контрол в Европейския съюз и в страните членки, да се направи оценка страна по страна по отношение на прилагането на инструментите за защита правата на човека, за, е, с, е, с а, редица а, препоръки във връзка с втори член на а, договор. Трябва да бъде ясно, ясен. Само един подобен механизъм може да гарантира във всички европейски страни еднакво, справедливо и обективно да се защитават правата на човека, да се избегне двойната, двойният тършин, и неравното третиране. За жалост, в съвета някои страни протакат работата. Става дума и за корупцията в Европейския съюз и в страните членки и създаването на нови мерки с агенцията, агенцията за основните права и съвета на Европа. Първи член на седми, първи точка на седми член казва, че има възможност за започване на формален институционен диалог между европейските институции и страните членки, когато съществува опасност от нарушаване на основните ценности на Европейския съюз. Факта, че тази възможност сега не е използвана и особено по отношение на Унгария, се дължи на липсата на политическа воля и на достатъчно мнозинство за е, използване на тази възможност. И във връзка с това съществува редица важни въпроси. Някои са решени в съществуващия договор, други изискват внасяне на изменения в договора. Защото сега, как договора не може да отговори пълноценно на необходимостта от защита на основните права и основните свободи. Но вече имаме средства и във втори, и в седми член, с които можем да изпълним до някъде тази задача. Както казах, преживяваме економическа и финансова криза, но трябва да проявим смелост и решимост и решаване само на економическите и финансови въпроси, но и въпросите свързани с защитата на основните права и свободи. Надявам се, че предложенията в двата работни документа ще послужат за основа за разработване на доклад по този въпрос. Надявам се на конструктивно обсъждане с вас и с другите институции във връзка с предложенията направените предложения. Много важно е също така да се даде възможност на гражданите да участват в този дебат. в защита на собствените си права и свободи. С докладчиците в сянка ще обменим мнения по подготовката на доклада. Необходимо е също така да се организира публично обслужване, а, изслушване с другите институции, с неправителствените организации, на което да могат да се обсъдят всички тези въпроси. Председателката. Благодаря. Е, тук е, е необходима известна конвергенция между заключенията на съвета, работните документи, които предлага колегата Луи Мишел и доклада на Таварес. А, сега имаме много малко време за дискусия. А, предложения могат да се правят до 13 септември. По една минута ще давам на изказващите се и след това трябва да приключим тази точка от дневния ред, защото имаме насрочена среща с комисията по юридическите въпроси и с АВКО, която среща трябва да започне в 12 часа. Благодаря много. Малко ще ми е трудно да обобщя всичко, което искам да кажа в рамките на една минута, защото този доклад поставя доста въпроси. Ако си мислите, че в този доклад ще прочетете нещо за състоянието а, по отношение на правата, не е така защото няма съответствие между доклада и а, неговото заглавие, а именно ситуацията с основните права в Европейския съюз. Тук се говори за член 2 и член 4 на доклада, на договора. В доклада не, не ни става ясно каква точно е връзката. Всъщност парламента няма правомощия по този въпрос. Е, аз мисля, че докато не се извърши промяна в договора, това не е проблем, който ние да можем да решим. Има и друг въпрос във връзка с хартата основните права. Какво е положението относно а, прилагането и в Европейския съюз, защото а, тя се явява само в партньорство или заедно с а, спазването на европейското законодателство. Това е правен въпрос, който на основата на този доклад ние трудно можем да разтълкуваме. Затова бих ви препоръчала да не прибързваме Европейския парламент не може е, да замени е, Европейския съд. Как е, да тълкуваме от друга страна и самите решения на, съвет, на съда? Как да тълкуваме процедурите за неспазване срещу държави членки? Това са неща, които струва се трябва да се изчистят, но и за това не намирам за особено удачно съдържанието на доклада. Благодаря. Госпожа Станалка. Благодаря, господин представител. Ние, е, председател. Ние е, сме е, напълно съгласни с идеята, която а, предложи господин Мишел. Да, мисля, че е, доклада е доста кратък, но доста а, а задълбочен. И за да не се разпростирам, ще спомена само, че нашата политическа група поставя този въпрос не веднъж. Поставихме го и във връзка с ежегодния доклад за правата на човека. Докато а, а, в комисията по външни работи отчетите се изготвят за всяка държава по-отделно, а ние тук приемаме някакъв друг модел и говорим в общи линии. Когато се говори в общо, не може да се очаква последици, последствия по отношение на прилагането, защото държавите членки, членки не получават конкретно позоваване а, има изисквания по отношение на държавите членки, които се прилагат в процеса им на кандидатстване, а после не. В Латвия, например, имаше доста опасения, свързани с зачитането на правата на малцинствата. Големия брой лица без официален статут за гражданство и, и редица препоръки в доклада преди присъединяването 2004 година, в който се настояваше да се реши въпроса с а, лицата без гражданство. Но вече 10 години почти от тогава въпросът а, продължава да не е намерил решение. И той не се решава поради опозицията от страна на някои големи политически групи. Затова искам да се е, доработи тази част за механизма за е, проверка, какво да се прави при установяване на проблеми в областта на спазването на, на основните права. Вчера а, казах, също като говорихме с господин Кия, въпрос, който също разглежда и в доклад си господин Мишел. Агенцията за основните права също няма особен глас и трябва да помислим как това да се уреди в договорите. Благодаря. Благодаря, госпожа Верзат. Е, президент. Е, Благодаря господин, госпожо председател. Бях окоръжено от това, което каза господин Мишел. Не можем да вземем институционни решения без предварителен анализ на състоянието на правата на човека – ние трябва да сме в състояние да посочим проблемите във връзка с защитата на основните права в Европейския съюз. И вероятно това ще даде възможност да отговорим на повдигнатите въпроси. Като казвам това, че трябва да изходим от резултатите от анализ, на анализа, трябва да кажа, че съм съгласен с главното в предлаганите документи, които се, не се отклоняват от доклада Таварес. Но независимо от това имам няколко въпроса, които искам накратко да изброя. Те са принципни въпроси, свързани с международните организации, Съвета на Европа и ООН. Е. Тук ли сте още, господин Мишел? Един от принципите, подчертавани от Съвета на Европа и ООН, това е въпросът за иммигрантите и какво правим с тях на нашите граници на каква е нашата отговорност за това. В вашите документи вие не засягате този въпрос. А това е един от основните въпроси във връзка с правата на човека на територията на Европейския съюз. Трябва да подчертая, че Хартата за основните права се въжи за всички, които пребивават на територията на Европейския съюз, а не само за неговите граждани. И още една забележка – е, смятам, че седми член е нещо като атомна бомба. Е, е, той е достатъчно мощен. Ако се прилага както трябва, едва ли е необходимо да предвиждаме нови текстове. Наред с това, някои от нашите колеги, както и комисията, непрекъснато се крият зад съда, когато става дума за защита и зачитане на основните права. Е, необходим ни политически орган, който да може да прави предложения и да разобличи там, където е необходимо. Европейският парламент е, не може да се ограничи с е, економическите проблеми. Трябва да имаме същата смелост когато става дума за основните права и ценностите на Европейския съюз. По-добре би било те да се уважават в целият Европейски съюз и да се прилагат на практика навсякъде. Защото хубавите думи са нещо добро, но необходимо е на практика да се защитават и прилагат правата на човека навсякъде, и трябва да кажем, че на някои места те не се прилагат както трябва, не се защитават достатъчно добре, тък му напротив, лошо или много лошо е положението в някои части на Европейския съюз. Сега по отношение на правомощията на Агенцията по основните права. не знаеме ние достатъчно как да използваме тази работа на тази агенция, не знаем, не й помагаме достатъчно и не съм сигурна обаче, че трябва да се разширяват правомощията на тази агенция. Защото, както казах и съм казвала и преди, ролята на агенцията не е политическа. Ние сме онези, които трябва да извлекат полуки от информацията, която Агенцията по основните права ни предоставя. Това е, са накратко моите първи мисли във връзка с това, което ни представи господин Луи Мишел. Благодаря ви. Както казах, виждам една общност на вижданията между заключенията на съвета и писмото на външните министри и доклада на господин Тавариш. И така, мисля, пред нас картината се изяснява. Вие също говорихте за криза на демокрацията, не само на економическа, за економическа криза. Според мен е зрял момента е да направим а, кръчка напред. Няколко пъти в тази зала също прозвуча израза за доволичие, прилагането на двоен стандарт. Това стана ясно и при обсъждането на Агенцията за, фундамента, за основните права а, мисля, че а, е, тя може да събира данни за подобен е, род а, е, показатели. Така в бъдеще ще можем да откроим по-ясно картината за Европа, как в нашите държави членки се а, зачитат и прилагат основните права, които наистина са в основата на ценностната ни а, система и ще се радвам да видим тези е, идеи и е, на 30 септември, до когато трябва да се внесат предложенията. Господин Таварес. Благодаря. Ще говоря на френски, тъй като докладчик е, ползва родния си език френски. Мисля, че има голяма степен съзвучие между този доклад и, и другите работни досиета в Европейския парламент, специално отнасящи се до член 2. Искам да добавя само едно-две неща, защото мисля, че по тези теми ще продължим да, мис, да размишляваме, а, довършвайки доклада, но също така ни чака още много град, а, а, градивна работа. Един от въпросите тук се, се отнася до показателите. Те са много важни, но ако искаме да подобрим положението а, с, с правата на човека и демокрацията в нашите страни, показателите са полезни. Стига да се опират на стремеж за сътрудничество за изпълнение на високи резултати по тези показатели. В обратния случай може да стане така, че показателите чертаят една прекрасна картина, докато под повърхността и има сериозни проблеми във връзка с член 2. Така, можем да получим една такава изкривяване е, на взирайки се в показателите във връзка с член 2. А, така, за това аз а, е, предложих нашата система е, за контрол и разделение на правомощията на базата на препоръките на Венецианската комисия и копенхагенските критерии, трябва да обърне внимание не само на конституционните аспекти, но и на системната опасност непрекъснато определени аспекти да бъдат тълкувани по погрешно. Освен това, е, член 7. Член 7 е, е, се разглежда един вид като е, една като един общ всъщност е, в параграф 2 на член 7 можем да намерим доста полезни инструменти за действие. Струва ми се, че е необходимо да има постоянно съдействие и сътрудничество между държавите членки и Европейската комисия в това отношение. А, виждали сме го и по друг повод. Някои държави, примерно, а, с а, желание искат да бъдат домакини на СЕПОЛ. Аз бих казал, че трябва да имаме ясни критерии, когато вземаме политическото решение по този въпрос. А, т.е. ако няма гаранции по отношение на разделението на правомощията и а, почтенността на а, полицията и съдебната власт а, в една държава, то тя не би трябвало да. Тоест нейното желание да бъде домакин на, на институция като СЕПОЛ не би трябвало да се уважи. А, Тоест, искам да кажа, че е, трябва да следи спазването на е, член 2 преди да се вземат определени решения. Сега, господин Мишел, дам ви думата за заключително изказване. Благодаря. Съгласен съм с всички, или по-скоро трябва да кажа почти всички оратори, защото не съм съгласен с госпожа Бауер само а, от изказалите се и все пак ще се опитам да я убедя в правотата си. А, ако това ще означава разширяване на а, разискванията, а, бих го направил, госпожо а, Бауер, защото не би трябвало да остават е, въпроси, е, които да са неизяснени. Още повече ние тук трябва да сме готови и за е, публични разисквания и междуинституционално сътрудничество. Съгласен съм с госпожа Вержа, че ние като парламентаристи не можем да задаваме граници на основата на нашите идеологически убеждения или етични принципи, но никой не може да ни спре да изразяваме мнението си. Никой не може да ни спре да правим предложения. В край на краищата точно така човечеството върви напред. Разбира се, за съжаление, има много аспекти, които за сега не са засегнати. Свободата на словото, е, мълцинствата, недопускането на дискриминация, търсещите убежище, правата на децата. Безкраен е този списък, е, който, за съжаление, не може да залегне в един единствен документ. Няма да крия, че от личен опит, почвам да съставям мислено една таблица, таблица с показатели, мечтая да има такава таблица показатели, която да не се основава на една конкретна държава членка, а да бъде общо приложима за всички може би като едно приложение към актовете, ще се заема с тази работа максимално съвестно, ще започна с моята родина, защото я познавам много добре и в същото време достатъчно много са проблемите, на основата на които могат да се очертаят показателите и ориентирите за бъдещата работа по член 7, когато бях е, министър на външните работи, много работих по този текст, защото нееднократно се сблъсквахме с необходимостта е, да се позоваваме на него. В е, Австрия Хайдер ни създаде същия проблем, но трудността с член 7 е, че много трудно се постига квалифицирано мнозинство. Така или иначе, Текстът е на лице. И дали ще го наричаме атомна бомба или не, не е същината на въпроса. Въпро... Е, по-важно е, че той е инструмент, който ни принуждава да да водим диалог с държавата членка. Ще ви припомня споразумението от Котону. Там има две разпоредби, които изискват от нас да започнем разговори с съответната държава. Бихме могли да приложим подобен подход. И тук много внимателно изслушах всички колеги от всички политически групи. Ще продължа и така да работя за напред и да отразя идеите им. Мисля, че трябва да отстояваме ценностите си, да ги укрепваме, а и да ги актуализираме. Благодаря, господин Мишел. 30 септември е, е срока за този доклад. Благодаря на всички участници. Благодаря и на присъствието на господин Кяерум, ръководителя на Агенцията за основните права. Сега бързичко напред, защото имаме съвместно заседание на три парламентарни комисии, на правната, на комисията по конституционните въпроси и нашата. Тримата съпредседатели ще участваме. Господин Карло Казини е от името на конституционните въпроси. За правната комисия господин Берлингуер. И тъй като постепенно ще започне да се запълва залата, а в последния момент просто ще нахлуят най-многото членове. Точка 19 е съвместно разискване на споразумението между Европейския съюз и Република Армения за краткосрочни визи и за обратно връщане на незаконно пребиваващи лица. Докладчика и по двете теми е госпожа Бауер. Даваме и думата по двете досиета. Искам само да ви напомня, че не за пръв път обсъждаме този въпрос. Трябва да определим и краен срок за внасяне на измененията, но нека да чуем госпожа Бауер сега. Благодаря. Господин председател, зная, че не разполагаме с време. Източното партньорство създаде нов инструмент, в рамките на политиката на съседство. Разширяването и задълбочаването на политическата и економическата интеграция е цел за Грузия, Азербайджан, Армения и Молдова. Трябва да наблегнем повече на личните контакти, на отношенията между хората и мисля, че това ще ни помогне много. През септември 2012 година Европейската комисия започна преговори по споразуменията. На 17 септември беше постигната договореност. Споразумението беше подписано, но Европейския парламент трябва да го ратифицира. Европейския съюз има подобни споразумения за облегчаване на визовия режим с 9 или 10 трети страни – ако се вгледаме по-внимателно е, в страните от района на Южен, Южен Кавказ, имаме и с Грузия такова споразумение, с Азербайджан сме доста напреднали. Мнозина колеги ме питат за Азербайджан, затова изрично искам да кажа следното. Преговорите вървят добре, Имаше един нерешен проблем с Азербайджан, а именно във връзка с екстрадирането, но той вече е преодолян и затова призоваваме Европейската комисия да ускори преговорите. Благодаря ви за е, вниманието. Може би само да добавя съвсем накратко за е, становището на Комисията по външните работи. Е, то ни подкрепя. Положително е, вече не можем да променяме текста изменения могат да бъдат само дали да, бъдат, е, дали да бъде ратифицирано или не и така докладчиците в сянка госпожа Гион. Благодаря, е, господин председател. Е, трябва да се признае, че това не е някакъв, кой знае какъв сложен въпрос. Но няма голяма възможност за маневриране е, е, имахме е, значи, за споразумение за реадмисия през 2012-2013 години, обаче ставаше дума за правата на гражданите на Армения в сравнение с други страни, като Афганистан и Пакистан, например. И в рамките на партньорството за мобилност необходимо е да се подобри положението на органите за реда в Армения, тяхното заплащане и така нататък. И всичко това е предвидено в проекта за доклад и в препоръките. Важно е от една страна да се подкрепи либерализирането на визовия режим с а, а, Армения, с които Европейския съюз поддържа тясни връзки. А наред с това не, а, споделям мнението на докладчика, че а, трябва да анти, побързаме с преговорите за либерализиране на визовият режим и споразумение за редмисия с Азербайджан. тук съвсем различни са проблемите, с които се сблъскаме във връзка с тази страна. По отношение на споразумението за реадмисия, да кажа още един път, че ние трябва да гарантираме гражданите на тези страни, когато са на територията на Европейския съюз, да се радват на международна защита, ако го желаят. И това трябва да бъде част от споразуменията за реадмисия. И, и накрая използвам възможността а, по време на този дебат, а да призова комисията да изпълни едно от своите обещания във връзка с прозумението за реадмисия с Пакистан, от което вече има като ли... изминаха 3 години, то бе изключено през 2010 година. А, те обещаха всеки 6 месеца да ни казват къде е стигнала работата а, с а, споразумението за реадмисия с тази страна и затова още един път повтарям това наше искане. Госпожа Зданока. Извинете, господин Илчев май поиска думата преди това. Искате ли я сега? Първо госпожа Зданока и след това ще ви дам на вас думата. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Бауер за подготовката на този доклад. Като група на зелените, както може би знаете, ние изпитваме известни а, резерви по отношение на наречените договори за реадмисия. А, и в частност, тъй като има някои региони с а, неизяснен статут. И за това а, ние е, имаме определено резерви по отношение на а, сключването на подобен род споразумения за реадмисии за такива региони. А, що се отнася до Кавказ и кавказските държави и други части от а, света, а, бих казала, че и там изпитваме резерви. Що се нас до консултациите, ние винаги сме за свободното движение на хора и подкрепяме всички тези идеи. Отчитайки обаче тази деликатна ситуация по отношение на разработването на подобен род споразумения с Азербайджан, бихме предложили а, докато подкрепяме такова споразумение от една страна с Армения, да добавим и още едно изречение, че това споразумение влиза в сила заедно с а, сходно споразумение, а, сключено с а, Азербайджан. Ако е възможно да а, ще предложим а, такова едно изменение. А, и а, така ще видим по какъв начин може да се реши там а, ситуацията и да се подобрят а, а, нашите отношения с а, партньорите ни от а, а, в контекст на работа ни по добросъседски отношения. Благодаря. Господин Елчев. Благодаря, господин председател. От името на АОДЕ също искам да изразя подкрепа по тези две досиета и да поздравя госпожа Бауер за работата по доклада. Подписването на тези споразумения за реадмисия и за облегчаване на визовия режим, ние всъщност създаваме един мощен инструмент за насърчаване на по-нататъчните реформи. Армения, мисля, не после... доказва, че е заслужила това чрез множеството реформи, които а, вече осъществила и а, там очакванията от тази страна се сбъдват. Така че нямам никакви съмнения за това, че тя заслужава това споразумение. Госпожа Маостром също а, каза, че тези два доклада ще насърчат отнош... подобряването и издълбочаването на отношенията между, между хората в а, тук искам да добавя, че е, това ще е, насърчи и съседите на Армения, включително е, Азербайджан, като се надяваме, че по този начин някои от процесите в Азербайджан ще бъдат ускорени е, и ще се развият а, е, е, така, че да се а, да доведат до сбъдване и на а, стремежите и на Азербайджан. Армения е добавена към един а, дълъг а, списък от държави, които се възползват от такъв облегчен режим, като Молдова, Русия, Грузия. Така че е, това е един удачен начин да се намери баланс между е, вътрешната стабилизация и, е, външни, и подобряване на външните отношения, което означава, че се движим в правилна посока. Благодаря. Комисията или съвета биха ли желали да вземат думата по това досие? Комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател. С ваше позволение съвсем набързо, конкретно по отношение на договора за реадмисия с Армения. Той е естествено е част от пакет споразумения, които сключваме с Армения, както удачно посочи докладчика, като част от пакета ни за отношенията с Армения, като за подобряване на ситуацията по отношение на сигурността означава, че облегчаването на визовия режим върви ръка, за, с ръка с споразумението за реадмисия по отношение на мерките за миграцията, но а, по отношение на защитата на търсещите убежище в рамките на споразумението за реадмисия, искам да кажа, че а, разбира се, включването на споразумение за реадмисия не е в, по никакъв начин а, в ущърпа с, с предоставянето на закрила на търсещите убежище. 2011 година комисията излезе с комисия а, с комюнике насочено към засилването на мерките и а, с препоръки за сключването на такова а, споразумение за реадмисия, което а, съобщение бе а, прието добре и а, по време на проверките си ние установихме, че а, има напредък. Тези а, разпоредби, които са заложени както в споразумението за редмисия, така и защитата се предвижда а, и а, клаузи, които да а, изчистват такова едно противопоставяне. Когато говорим за Армения, ние не предвиждаме никакви проблеми а, в това отношение. Тя е страна по всички важни международни споразумения в това отношение. Благодаря. Сега съвета иска ли да се изкаже? Да, не. В такъв случай госпожа Бауер за заключително изказване. Благодаря. Благодаря ви много за коментарите. Разбира се, има време сега да се е, съберем с докладчиците всяка сянка преди е, следващия срок да изтече, защото предния път нямахме време. Що се отнася до Азербайджан, вие знаете, че можем да е, работим по различни а, предложения, които постъпват в парламента, а преди това беше е, много трудно. Азербайджан не беше у, възможно да а, работим по този начин, тъй като азербайджанските власти не демонстрираха политическа воля за а, изготвяне на споразумение за реадмисия на по-ранен етап. Днес обаче нещата се промениха. Освен това има доста промени по отношение на броя на желаящите убежище, които идват от Азербайджан. И тъй като ситуацията се промени, сега назря момента той да се, е, да се разгледа това споразумение както и това с Армения. Според мен, както подчертаха някои от колегите и в частност господин Илчев, ситуацията е такава, че няма основание да не подкрепим влизането в сила на тези споразумения. Благодаря. Благодаря, госпожа Бауер. Това е за сега. Крайен срок за изменение 15 юли. 15 юли и ви припомням, че тъй като става въпрос за международна спогодба, ще се приемат само изменения, които се касаят процедурата. Имайте това предвид и гласуването ще бъде на 16 и 17 септември. Благодаря на всички. Така, имаме малко възможност да се подготвим за съвместното заседание на трите комисии. Добре дошли на всички депутати, които искат да обсъждат с нас Стокхолмската програма. 5 минути организационна пауза.